на Комисията по правни въпроси. Сега давам думата на автора на устния въпрос за лятното време в Европа, господин Свобода. Седající, важена пани komisařko, závěry veřejného slyšení k otázce... Уважаема госпожо председател, знаете, че Заключенията относно лятното часове време бяха достатъчно ясни след направените проучвания. Ние искаме да пестим светлина, топлина, но проучването на 9 европейски университета показва, че промяната към лятно часово време води до здравни проблеми. 8% от европейците са на мнение, че въздействието е лошо. Те не могат да спят, имат храносмилателни проблеми, страдат от депресия. Всичко това може в крайния вариант да доведе до диабет и затластяване. Лятното часово време, освен това, се отразява много зле на хората, които страдат от аутизъм вижда се, че има пряка връзка с много заболявания. Освен това, общо разходите са 131 милиарда. Това са средствата, разходени за различни медикаменти и други средства за справяне с промяната. Комисията заявява, че държавите членки до сега не са се оплаквали, следователно няма защо да се обръща внимание на такъв незначителен проблем. Очевидно за комисията здравните проблеми на 20% от гражданите нямат никакво значение. Комисията също така не обръща внимание и на огромните разходи, които се правят. Това е скандално. Може би държавите членки не се оплакват, но хората се оплакват. Те се обръщат към нас, представителите им в Европейския парламент. Това би трябвало да е достатъчно за комисията, за да се вземе сериозно с въпроса. За това и го поставям интересуваме дали комисията смята, че заключенията на девете университета са погрешни. И дали има някакви причини за тази смяна на времето по-важни от здравните. Благодаря ви, господин Крамер. Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke dem Juryausschuss und dem Уважаема госпожо комисар, скъпи колеги, бих искал да благодаря на колегата Свобода за тази инициатива, както и на цялата парламентарна комисия по правни въпроси. Защото това искане беше отправено от тази правна комисия. Смяната на времето се отразява на работния график на работниците, на транспортните услуги и така нататък. Затова през март организирахме изслушване по темата. Експертите бяха единодушни. Доводите в полза на смяната на времето бяха поставени под въпрос от учените. Няма никакви научни факти, които да доказват ползата от преминаването към лятното часово време. Затова се присъединявам към призива на колегата Свобода към Европейската комисия. Първоначалните доводи бяха свързани с спестяването на енергия. Знаете, че аз съм от зелените, затова изцяло подкрепям целта на Европейската комисия за спестяване на електроенергия, но от проучването стана ясно, че този ефект вече не е на лице. Напротив, Вместо да постигнем положителен ефект и да спестим енергия, ние по-скоро я пилеем. Трябва да се сложи край на това разпиляване на електроенергия. Да се запитаме, тази система на промяна на времето има ли още смисъл? След като се премине към лятното часово време хората са изморени, защото спят един час по-малко. Абсурдно е това, което правим, но за съжаление този абсурд е част от действителността. Работният график на хората, както и транспортните услуги, също трябва да се адаптират. В САЩ разходите по промяната на времето са изчислени на 1,7 милиарда евро. И всичко това за нулев ефект. Ние разполагаме ли с толкова много финансови средства, които просто да можем да е ей така? Е, смислени ли са изобщо тези мерки? Гражданите във всички държави членки поеха инициативата за промяна на системата. Много писма получихме аз и колегите. Затова питам Европейската комисия защо не разгледате по-сериозно научните проучвания? Защо не преразгледате ефекта от преминаването към лятно часово време? Какви са последствията за потребителите? Какви са последствията върху потреблението на електроенергия. Прочетох през комуникето на Европейската комисия и се питам дали Европейската комисия изобщо е готова да се вслуша в гласа на гражданите. Благодаря на господин Свобода още веднъж. Приканвам Европейската комисия без никакви предразсъдъци да отговори на въпроса. Благодаря. Давам думата на госпожа Булч от името на Европейската комисия. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, Европейската комисия разбира, че регулярно гражданите настояват да се премахне лятното часово време. Обикновено те се аргументират със здравни въпроси, но също така поставят под съмнение дали аргументите за въвеждането му са основателни. Искам да ви уверя, че комисията се отнася сериозно към притесненията на гражданите. Тя е разгледала проучванията по въпроса, но тези проучвания са с, среден, са с смесени резултати, така че от тях не може да се извлекат дефинитивни заключения за безопасността и по пътищата и производителността комисията няма разчет за икономическите ползи и цени от смяната на времето, нито пък е, на на енергийната ефективност. Ето защо причините, които са мотивирали приемането на директивата за лятното число време, през 2001 година, а именно правилното функциониране на вътрешния пазар чрез хармонизация на графиците все още не е валидна. Следователно, не вижда причина за ревизиране на директивата на настоящия етап. Благодаря. Започваме дебата с оратори от групите. Господин Ройл има думата за две минути. Госпожо комисар, мисля, че отговор е малко арогантен. Наистина имайте предвид, че някои хора имат проблеми. И за тях вашето обяснение няма да е достатъчно. Ние 10 години вече чакаме комисията да ни даде сериозен отговор. Това, което ни казвате, е смехотворно защото винаги, когато обсъждаме здравословни проблеми, ние се вълнуваме, но в този случай проблемът е наистина голям, госпожо комисар. Има ли изобщо основателни причини да се преминава към лятно часово време? Защо е необходимо непрекъснато да се оправдаваме, вместо да се върнем към обичайното време. Това, което се прави е необосновано, то е скъпо. Дайте ми една основателна причина за смяната към лятно часово време и тогава ще промея вашето отношение. След като няма смисъл от тази промяна, защо се прави? Виждаме, че следват единствено проблеми. Говорите за единия пазар. Единият пазар е, разбира се, важен – но, дами и господа, нека се отнесем към въпроса сериозно. Когато в началото започнах да говоря по темата, никой не ме приемаше сериозно, но имайте предвид, че десетки хиляди се обръщат вече към нас. Господин Рекнер, госпожа Рекнер. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, вярно, страстите се разгорещиха. Въпреки, че сме малобройни, страстите са тук в залата. Вие просто не се интересувате от гражданите. Тук не говорим за вътрешния пазар, говорим за времето. Времето, което е жизнено важна част от човешкия живот времето засяга личния живот на всеки го. Ето защо бих искала да ви призова да се премахне преминаването към лятното часово време или към зимното а, време. Аз а, съм тук, а, за да бъда гласа на тези, които не разполагат с мощни лобита. Аз а, говоря от името на всички ученици а, и учители по никакъв начин не се преразглеждат училищните програми при смяна на времето и децата трябва да стават още по-рано, за да ходят по тъмно на училище. Защо хората трябва да се мъкнат по тъмно всяка сутрин на работа? Благодаря, госпожа Килонен. Една минута от името на ГУЕ. Госпожо председател, директивата за лятното часово време се изчерпала. Имаме нужда от промяна, за да се сложи край на това преместване на часовника. Научните изследвания показват ясно, че се смущава съня. Това въжи особено за възрастните и децата. На тях им е трудно да пренастроят биологическите си часовници. Научните изследвания показват, че промяната на часовото време води в крайна сметка и до депресия. Много пари се харчат за лекуване на депресията в Европа. Комисията иска ли да добави, да увеличи тази тежест? Да не говориме за економическото въздействие, економическата цена. Не можем да не отбележим, че в Русия успяха да се отърват от промяната в часовото време. Е, аргументът беше, че това е полезно за хората и животните. След като Русия може, защо не можем ние? Крайно време е да престанем да се отнасяме несериозно към здравето на хората и животните. Мисля, че ние, може, ние можем и трябва да направим това. Госпожа Хаутала има думата за две минути. Мисля, че наистина не е за вярване, че Европейския съюз може да заяви, че Европейската комисия говори сериозно, като гледаме отношението и към тази тема и изобщо отношението към засегнатите. Всеки път, когато пиша по темата, получавам хиляди отзиви. Това показва колко е важна тя за гражданите. Самата аз имам личен опит, тъй като моето дете беше родено при смяната към лятно часово време през 1981 година. Имайте предвид, че смяната на времето е, се отразява зле на биологичния часовник на хората и на животните. Това води до проблеми с транспорта, трафика, училищата. Трябва да направим промяна прилаганата директива е, е вече доста устаряла. Лятното часово време трябва да остане в историята. То се отразява неблагоприятно и на економиката, и на личния живот. Е, всички, които са запознати с циркадните цикли, подкрепят отказването от мярката, за да се запази здравето на хората и животните. Ето в Русия го направиха, да го направим и ние. Благодаря, господин Стюхер. Една минута. Voorzitter, dank u wel. Wij zijn blij dat de tijd niet heeft stilgestaan. Благодаря ви, госпожо председател. Слава Богу, че времето не спира а, в Европейската комисия и тя все пак а, се занимава с този проблем. Познавате ли а, последствията от лятното часово а, време, както и от зимното. Аз бих ви призовал да спрем да преминаваме към зимно транспортно време, защото това ще има по-благоприятен ефект върху транспорта. Всичко това се добавя към цената на електроенергията, която ни излиза вече скъпо. Ако си останем на лятното часово време, ще имаме много повече ползи. Циркадните цикли също имат своя благоприятен ефект. Нека да премахнем преминаването към зимно часово време. Готова ли сте за това? Благодаря, господин Бекер. Две минути. Благодаря, госпожо комисар, госпожо председател. Както виждате, всички политически партии са възмутени от бездействието на Европейската комисия и съвета. Искаме да се преразгледа незабавно тази промяна, която се прави два пъти в годината. Искаме сериозен научен анализ. Това, което вие ни казвате, не е научна информация. Няма никаква полза, а, що се отнася до пестенето на енергия. Има множество експертни мнения и научни изследвания от европейски университети, от е, криобиолози, които казват, е, че лятното часово време е свързано с е, значителни опасности. Тези опасности не са предмет на сериозен анализ. Разбира се, има и други важни въпроси в, в Европа. Миграцията, работните места, само че гражд... здравето на гражданите и разхищението на средства е също проблем. Увеличава се броят на пътните катастрофи. Виждаме тук от едно проучване в Австрия, че броят на катастрофите се повишава с 48%. Това са неща, които не могат да бъдат пренебрегнати. Аз приветствам плана на Юнкер – да провери дали е, правилата и законодателните актове е, функционират. В случая това не се е случвало. Господин Любретан, за една минута. Благодаря, госпожо комисар. 40 години вече, два пъти в годината европейците сменят времето. Трябва да се върнем към едина система, както Русия го направи 2011 година. 2015 година през март ние поставихме този въпрос, тъй като смяната на времето води до нарушения в съня, кардиологични проблеми, Млечните крави също страдат. От друга страна няма доказателства, че економиката има ползи от смяната на времето. Следователно трябва да помислим защо го правим. 76% от французите имат проблеми с лятното часово време. Аз бих предпочел да се придържаме единствено към него, вместо да се връщаме към зимното време. Не виждам защо комисията не ни разбира. Благодаря сега спонтанните изказвания. Госпожа Заборска. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар. Бих искал да благодаря на колегата Свобода за упоритостта, с която а, разглежда темата. Тази административна мярка е от предишния век. Крайно време е да помислим дали доводите, които са били основателни преди 100 години, все още са основателни и днес. Европейската комисия гледа с ирония на тази тема, повдигната от Европейския парламент. Администрацията не трябва да се отнася по този начин с инициативите на Европейския парламент. Европейската комисия е задължена да представи предложение за анализ на повдигнатата тема. Така че повтарям въпроса, повдигнат от колегите. Ви приканвам да погледнете по-сериозно на въпроса. Благодаря. Господин Франсулика, една минута. Благодаря, госпожо председател. Запи... Написал съм си изказването на английски, но понеже много ви уважавам, ще говоря на френски. Моите деца отиват сутрин на училище и тъй като се променя часа, те излизат на светло, не на тъмно. И аз предпочитам децата ми да тръгват на училище на светло, не на тъмно. Заедно с това аз мятам, че трябва да анализираме влиянието, което е положително, защото такова и има. Или поне за мен е така. Що се отнася до миграцията, кризата на гръцкия дълг, економическата ситуация, безработицата, социалната ситуация. С оглед на всичко това, не е, до, не е сега момента да повдигаме още един път тази тема. Заедно с това искам да ви кажа, че не съм съгласен и с арогантността на Европейската комисия. Благодаря, господин Францулика. Господин Мария си вие ли на френски? Само на гръцки. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар. Масовото участие на колегите и страстите около дебата показват, че проблемът е сериозен. Но е, вие не се отнасяте достатъчно сериозно в комисията. Години вече говорим. Е, виждате обаче, че въпреки убежденията колко е хубаво това време, проучванията показват точно обратното. Ясно е, има достатъчно аргументи, че смяната на времето се отнася зле върху здравето, транспорта, европейската индустрия. Освен това има и много разходи. Самите граждани са обезпокоени. Затова мисля, че комисията трябва да направи сериозно проучване и да даде сериозен отговор. Благодаря, господин Ропа има думата. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė noriu padėkoti kolegoms kurių pastangomis šis klausimas svarstomas parlamente. Уважаема госпожо комисар, бих искал да благодаря на колегите за това, че повдигнаха въпроса. Нека ви обърна внимание на още един сектор, върху който промяната на времето се отразява значително. Селскостопанските производители трудно могат да обяснят на животните си, че е настъпила промяна във времето. Уверявам ви, че промяната на времето има значителен отрицателен ефект върху животните. Хората имат закодиран биологичен часовник и той не може да бъде променен по економически причини. Затова приканвам Европейската комисия да поеме инициативата и да промени нещата. Благодаря, господин Стеховски. Předající, vážená paní komisařko, dámy a pánové, kdyby se dneska hlas... Госпожо председател, дами и господа, ако днес имаше гласуване, мисля, че щях да ви попитам, госпожо комисар, за причините за промяната в часовото време. И ако вашият отговор беше този, който дадахте сега, мисля, че нямаше да гласувам за вашата комисия. Аз 500 хиляди граждани на Европа казват, че искат да се премахне това толкова устаряло явление. Човек би очаквал, че вие ще се отнесете сериозно към мнението на европейските граждани. Престанете с вашата ирония по този въпрос. Нека много сериозно да обсъдим въздействието върху здравето. Благодаря ви. Вижте само какъв дебат водим днес. И левицата, и десницата са обединени в своята позиция. Това рядко се случва. Но ето, когато говорим за лятното и часово време, сме едини, защото гражданите не искат тази разлика. Комисията обаче трябва да даде отговор. Необходимо е да защити необходимостта от промените на часовото време. Кажете ни от комисията, защо се сменя времето? До сега не сме чули добър отговор. Госпожа Шойдрова. Мадам Шойдрова. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на всичките си колеги за това, че се придържат към темата, въпреки партийните си виждания. Искам и с Европейската комисия да приеме при сърце въпроса. Госпожо комисар, вие представлявате тук Европейската комисия. За това и аз се обръщам към вас. Причините, поради които повдигаме настоящия въпрос, са многобройни. Трябва ли е, да се местят часовниковите стрелки е, просто е така, напред-назад? Смятам, че можем да покажем на хората, че европейските институции могат да предприемат действия и да се справят с този технически проблем бързичко. Вярно е, че имаме много по-важни задачи, но моля ви, направете нещо и променете директивата. Благодаря. Pour conclure, monsieur Моите наблюдения ме направиха доста скептичен към лятното скепти... часово време, защото това спира началото на пролета с около месец. Много се радвам това, което чух като аргументация от колегите. Господин Бекер спомена за 48% повече катастрофи и нарушения на съня на децата. Очевидно е ясно, има нужда само от директива, това не струва нищо и съм убеден, че гражданите ще са доволни. Е след като Русия го направи, защо не можем ние? Или пък ни е страх а, от това, че те са били прави, пък ние не. Ние искаме зимата да дойде а, изведнъж и бързо, а пък пролета да се забави. Благодаря. Приключихме с, с спонтанните изказвания и за това давам думата на госпожа Булц. Госпожо Булца, приключихме с изказванията. Имате думата. Госпожо председател, почитаеми членове на Европейския парламент, искам да ви благодаря за проведения дебат. И ясно е, че представителите на всички партии са тук, за да обсъдят въпроса и посланието им се чува. Има, трябва да кажа, аргументи и за и против лятното часово време. Аз самата съм разговаряла по-отделно с държавите членки, за да разбера какво е тяхното мнение. Ще кажа, че сред тях има доста по-голяма разнородност, отколкото виждаме тук. Наистина, доста от проучванията се съсредоточават върху потенциалните отрицателни последици за здравето, но все още няма нищо убедително. Съгласна съм, че понякога предизвикателството е по-голямо от това, което ни се иска да видим. Аз се вслушвам в думите ви, уверявам ви в това, но основната ми цел е да се запази единия пазар, което означава решението по този въпрос да бъде единодушно и да се вземе на европейско ниво от всички. За това на този етап комисията не обмисля промени по действащата директива. Ако обаче се получат нови данни, като част от един по-систематичен подход, сме готови да преразгледаме позицията си. Благодаря ви. Благодаря.